Скъпи колеги, моля заемете местата си. And to put the voting card the machine. Моля сложете картите си за гласуване в машинките пред вас. Ще направим пробно гласуване, защото, както знаете, днес имаме съвместно заседание на Екон и Либе. Ще гласуваме проекто доклад на колегата Сарджентини и на колегата Каренч. Предложение за изменение на директивата за борбата с прането на пари. Това разбира се е изключително важно досие.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 Oh, has no card. Господин Карас няма карта. Още един член на НП. Госпожа Берес няма апарат за гласуване. Не работи. Не гласувахте както трябва вчера за това. Voted wrong. Voted wrong. It's a Bavaria machine produced by... Това е баварска машинка. Yes, uh, can we ask a technician to check? Може да помолим техника да дойде да провери апарата за гласуване на госпожа Берес? Maybe, maybe you can take Dot's place or... Дали пък да не седнете на друго място? To... Though it was an early, and too early test. Прекалено рано проведохме пробното гласуване. Actually, it's far four past eight. Anna, yes? Anna? господин председател. Може ли да призова за последен път колегите да гласуват за изменение 217? То е изключително важно. Става въпрос за различното приложно поле на тази директива и предходната не беше възможно да се определи собственика, който е бенефициент. Аз познавам поне една правна юрисдикция в Европейския съюз, която е използвала тази разпоредба за офшорките. И по този начин бе идентифициран действителният собственик. Важно е да се подкрепи изменение 217 не трябва да започваме дискусия по всяко изменение. Съдокладчикът вече е тук. Все още провеждаме пробното гласуване. Господин Каринч. Morning. Тест, please, тест. Пробно гласуване. Then we start, eh? След това преминаваме към действителното. Давам ви още две минути за пробното гласуване, след което започваме. How is the threshold for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 For roll call vote, we need 26. To object to an oral amendment, we need 8. the lead. Yeah, Good. Okay, dear colleagues. You are going to lead here. We Скъпи колеги, приключваме пробното гласуване и започваме действителното гласуване. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Инта 10, не, то е същото, 130 за, против, Социалистите и демократите са против. Въздържали се. Отхвърля се. 134 за. Против въздържали се, отхвърля се. И Юри 20 за, против. Нека да проверим. Мисля, че се отхвърля. Проверяваме изменение 20 на Юри. Край на гласуването. Отхвърля се. И Юри 21 за, 135, извинявайте. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение на докладчика 5. За. Против. Нека да проверим начало на гласуването. на гласуването. Приема се. Дори след като вземем предвид гласуването на Каранс и Енгелс. Заправих си картата за гласуване. В този случай това няма значение. Значи да добавим един глас на социалистите и демократите и един на НП или два. Колко от НП да добавим? Господин Карас и... Добре, двама от НП и един глас на социалистите и демократите. Три гласа на НП, така ли? Два. За едните и един за другите. Юри 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че се приема. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 146 трябва да обърнете страницата за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против. Нека да проверим. 97. Край на гласуването. Отхвърля се. 148 за, против. Нека да проверим начало на гласуването. Мисля, че се приема. Край на гласуването. Приема се. 149 и другите сходни немо за, против, въздържали се, приема се. 153 за. Не, то пада. Компромис Б за. Против, въздържали се. Приема се. Компромис С за. Против, въздържали се. Приема се. Изменение 164 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 165 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 166 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че се отхвърля. Край на гласуването. Отхвърля се да, 167 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против. Нека да проверим 169 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Д с устно изменение на НП. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 173. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим 173-то начало на гласуването. Край на гласуването. е два гласа на НП по-малко, един на социалисти и демократите за. Приема се. 176 за. Против. Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 174 пада. 175 за. Против. Мисля, че се приема, но нека да проверим все пак 175 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 177 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема със същото мнозинство. Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 179 за. Против. Въздържали се. Не погледнах тази част на залата, така че да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Да, приема се. Десето на докладчика 27 е на Юри за, против, въздържали се, приемат се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим 181 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 182 и 3 падат. Отиваме на 185 за, про, за, против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, Нека да проверим 188 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 196. Нека да обърнем страницата. Това е допълнение, не е устно изменение за против въздържали се. Нека да проверим. Защото го е, виждам, че ще се въздържат. Край на гласуването. Приема се. Изменение 200 за против въздържали се. Приема се. 201 за против, въздържали се, приема се. 203 и Юри 30 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 14 на докладчика, 11 на Инта за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение към първоначалния текст от НП за против. Въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим все пак. Още един колега трябва да гласува. Край на гласуването. Приема се. Следващото се оттегля. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис G за. G. Точно така за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против. Нека да проверим 217 начало на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Щом искаш да се увериш. Край на гласуването. Приема се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 235 за, против, въздържали се, приема се. Двеста за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, приема се. 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. Това вече го гласувахме, както и 33. Преминаваме към 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Моля, бидете високо ръка. Vote is closed. Adopted. Приема се 249 за, против, АОД са против. Нека да проверим. 249. Начало на гласуването. Край на гласуването. 45 гласа плюс 1, 46. Приема се. С един глас повече. 250 за. Против. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се 251 и Юри 38 за против. Въздържали се. Приема се. Компромис J за против. Въздържали се. Приема се 9-10 за против. Въздържали се. Приема се. Компромис К за против. Въздържали се. Приема се. 279. Трябва да отметнете две страници. изменение докладчика за против въздържали се, приема се. 280 пада. 285 за против. Ана, ти против ли си? 285. Нека да проверим. 285. Мисля, че се приема. Но. Край на гласуването. Приема се. 290 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис L с две устни изменения. Едното е на екаре за против въздържали се отхвърля се, а второто е от зелените за против. Мисля, че се приема, но нека да проверим все пак. Второто устно изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменения. Три до 7 на страница 28 за. От 3 до 7 на страница 28. Против. Въздържали се. Приемат се. 336 за против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Край на гласуването. Да, същото мнозинство. Компромис М Компромис М за против въздържали се приема се. Компромис Н за против въздържали се приема се. Изменение 354 за против. Нека да проверим 354 то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис О. С устно изменение на НП. За. Против. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Устното изменение се отхвърля. Сега гласуваме компромисното изменение. Без устното изменение за против въздържали се. Приема се. 370 за против въздържали се. Приема се. 371 за против. Нека да проверим 371 начално гласуването. Край на гласуването. Приема се. 372 за, против, въздържали се, приема се. 373 с устно изменение на зелените за, против, въздържали се, приема се. 374 за, против, въздържали се, Приема се. 375 за. Против. Въздържали се. Приема се. 377 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 376 за. Против. Въздържали се. Приема се. 378 за. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 378. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 379 за. Против. Въздържали се. Приема се. 380 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 381 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 382 за против, въздържали се, приема се 383 за, против, въздържали се, приема се 384 за, против. Нека да проверим 384-то начално гласуването. Край на гласуването. Приема се 385 за, против, въздържали се, приема се 384 Изменен докладчика 34 за против въздържали се приема се. 386 за против въздържали се. Отхвърля се. 387 за против въздържали се. Отхвърля се. Юри 60 за против. Нека да проверим начално гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 389 за. Против. Въздържали се. Приема се. 390 за. Против. Въздържали се. Приема се. 391 за. Против. Въздържали се. Приема се. 392 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 393 за Това е първото от тази група, значи 393 за, против, въздържали се, приема се. 394 за, против, въздържали се, отхвърля се. Докладчик и неговото изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис П. За, против, въздържали се, приема се. 399 за, против, Проверка по 399, начало на гласуването. Край на гласуването. Резултата е равен. Взимаме предвид допълнителните гласове на НП и на социалистите. Отхвърля се. 400 юри 62. За. Против. Не виждам позицията на Гоя проверка по тези изменения, начало на гласуването. Край на гласуването. 42 плюс 1, 39 плюс 2, приема се. 401 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q. За, против, въздържали се, приема се. 402 за, против, въздържали се, приема се. 405 за, против, проверка по 405, начало на гласуването. Край на гласуването. 45 плюс 1, 43 плюс 2 приема се. Нещата са на кантар. Положението същото ли е? Два гласа в повече за НП, един глас повече за социалистите. НП плюс 1. Така ли? you, as we are doing always, as an additional one. But, but then don't vote because we don't know what's happening. And, uh, but in any case... This... И така. Това се приема с един глас повече. Юри 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 406 за против, въздържали се, приема се. 407 за, против, въздържали се, отхвърля се. 408 за, против, въздържали се, приема се. 409 за, против, проверка по 409, начало на гласуването. Още двама човека не са гласували. Край на гласуването. Приема се. 410. Отпада. Отиваме на 412 за, против, въздържали се, приема се. 413 за, против, въздържали се, приема се. 414 за, против, въздържали се, приема се. 415 за, против, въздържали се, приема се. 416 за, против, въздържали се, отхвърля се. 400 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 418 за, против, въздържали се, отхвърля се. 419 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис R за, против, въздържали се, приема се. 423. Не, по него вече е гласувано. Отиваме на 426 на 3 части. Първата част има устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 425 за, против, въздържали се, отхвърля се, 42 за, против, въздържали се, приема се, 427 за, против, Проверка. Мисля, че се отхвърля, но все пак. Край на гласуването. Отхвърля се. 428 за, против, въздържали се, отхвърля се. 429, по него вече гласувахме, 43 за, против, въздържали се, приема се, 430 за, против, въздържали се, приема се, 431 за, против, въздържали се, отхвърля се, проверка по 431, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис ЛА. За, против, въздържали се, приема се. 437 за, против, въздържали се. Проверка по 437. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 438 за, против, въздържали се, приема се. 439 за, против, въздържали се, приема се. 454 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 454, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 460 за, против, проверка по 460, начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 461 за, против, въздържали се. Мисля, че мнозинството е същото, но все пак проверка начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 462 и 63 за, против, въздържали се. Приемат се 464 за, против, въздържали се. Отхвърля се 465 и 67 за, против, въздържали се. Отхвърлят се. Според мен се отхвърлят. Все пак проверка. Не видях да вдигате ръце. Още няколко колеги трябва да гласуват. Отхвърлят се. 466 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега, позоваване Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 1 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. Юри 2 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Юри 3 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, мисля, че се приема проверка по 55. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се Юри 4 за, против въздържали се. Приема се 56 за, против въздържали се. Проверка по 56. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се Инта 1 за, против въздържали се. Приема се 57 за, против въздържали се. Отхвърля се 59 за, против въздържали се. Отхвърля се Юри 5 за, против въздържали се. Отхвърля се 60 за, против въздържали се. Отхвърля се Юри 6 за, против въздържали се. Отхвърля се Проверка по Юри 6. Начало на гласуването. Край на гласуването отхвърля се. Компромис ПС за против въздържали се приема се. Изменение 63 за против въздържали се приема се. 64 за против, въздържали се, отхвърля се. 9.1 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, проверка по 66, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 67 за, против, въздържали се, проверка по 67, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 68 за, против, въздържали се. Отхвърля се 69 за, против, въздържали се. Отхвърля се 70 за, против, въздържали се, приема се. Инта 2 за, против, въздържали се, приема се. 71 отпада. Инта 3 за, против, въздържали се, приема се. Инта 4 за, против, въздържали се, приема се. Инта 5 за, против, въздържали се, приема се. Е, отхвърля се, извинете, Инта 6 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против въздържали се, отхвърля се 73 за, против въздържали се, приема се 74 за, против въздържали се, отхвърля се първо за, против въздържали се, приема се, юри 7 за, против въздържали се, приема се, 75 за, против въздържали се, приема се, 76 за, 76 за, против въздържали се, приема се, 78 за, против, въздържали се. Проверка по 78, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Юри 10 за, против. Какво смята НП по Юри 10? Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против. Проверка по 80-то, начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против. Проверка по 83. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Юри 13 за, против. Юри 13 още веднъж за, против, въздържали се, приема се. Юри 14 за, против, въздържали се, приема се. Юри 15 за, против, въздържали се, приема се. Проверка все пак. Юри 15. Край на гласуване. Приема се. 92. Нали така? За. Против. Въздържали се. Проверка по 92. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 за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 Проверка по 9.4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 9.5 за. Против. Проверка по 9.5. Начало на гласуването.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 против, проверка. Инта 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 122 за, против, въздържали се. Проверка по 122. Начало на гласуването. Край на гласуването. Голямо мнозинство. Приема се Инта 8 за, против, въздържали се, приема се, проверка. Край на гласуването. Приема се. Инта 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123. По това вече гласувахме. Юри 19 за, против, въздържали се, приема се. И сега поименно гласуване, окончателно гласуване по предложението на комисията си с измененията към него. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Осемдесет и седем плюс един, осемдесет и осем гласа. Плюс един или плюс два? Два гласа в повече или един за НП. 89 за, един против, 4 има въздържали се. Голямо мнозинство. Now, I guess... И сега докладчика, може би. Искате ли да кажете нещо? Искам да кажа, че трябва да гласуваме и по мандата, преди да направим каквото и да било. Затова моля всички да седнат. Да, гласуваме по мандата. Начало на гласуването. Край на гласуването. 92 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Решението да се започне тристранен диалог се приема. Поздравления за докладчиците. Well done, speedy boat, thank you. <laughs>